Um, good afternoon and welcome. Добър ден на всички и добре дошли отново на заседанието на Парламентарната комисия Вътрешен пазар и защита на потребителите. Горещо приветствам с добре дошла Елжбета Бенковска, член на комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия. Преди да започнем да спомена, че имаме нов член на комисията – господин Михаил Майкъл Търкано. Извинявам се, не мога да произнасям добре имената. Вие сте нов член на НП от Румъния. Много силено работим в нашата комисия. Всички ние да знаете. The men have to keep up with the women. Мъжете трябва да се опитват да поддържат темпото на жените. <laughs> Thank you. Um... Благодаря ви още веднъж. И така, целта на днешното заседание е да обсъдим напредъка в работната програма на комисията, както и всички нови инициативи. Ще има обмен на мнение във връзка с законодателните досиета, които вече са ни били представени или от настоящия комисар, или от а, неговия предшественик. Това е четвъртия от шест обмен на мнения, които а, имаме с комисията, за което ви благодаря. Ще процедираме, както винаги до сега, 10 минути за представителя на комисията, след което ще имаме обмен на мнения. Uh, uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за това, че ме поканихте в рамките на структурирания диалог. Много работа ни очаква. Позволете ми в уводните си думи да посоча три неща. Най-напред бих искала да очертая стратегията за дигиталния единен пазар, който бе прият преди само няколко часа от колегиума. Ще ви представя и нашето виждане за стратегията за вътрешния пазар, която ще бъде публикувана тази есен. Ще ви очертая начина по който ние виждаме тази стратегия и накрая ще приключа с няколко текущи досиета. Започваме с цифровия единен пазар. Както вече казах, тази сутрин членовете на комисията приеха пакета. Той е резултат от интензивната работа на моя колега Андрос Ансип – аз и моята служба имахме голямо участие в неговата работа и съм особено удовлетворена от резултата. Говорим за стратегия. Стратегия, която ще бъде последвана от пътна карта и конкретни мерки за прилагане на практика. Мисля, надявам се и зная, че тази стратегия ще бъде добра за потребителите, за бизнеса и за заетостта. Ако тя бъде приложена, ще даде възможност на Европа да разгърне цифровия си потенциал, който по-настоящем не се използва изцяло. Има няколко интересни за вас момента. Първо, предлагаме трансгранични правила за електронна търговия, които ще спечелят доверието на потребителите и бизнеса. Очевидно е защо. В момента има различни правила между държавите членки. 37% от фирмите в Европейския съюз не знаят, че и правила да следват, ако искат да извършват трансгранични продажби и затова избират изобщо да не извършват такива. Това означава по-малък избор за потребителите и по-високи цени. Преди края на тази година ще направя предложение, което преследва две цели – ясни правила за закупуването на цифрово съдържание онлайн и надлежни и надежни национални правила за онлайн продажбите на е, физически стоки за, продавачите ще постигнем тези цели чрез задължително законодателство в областта на договорното право, което да има за цел защита на потребителите в Европейския съюз. Борим се с неоправдана дискриминация на потребителите на базата на тяхната националност или местопребиваване. Може би си спомняте а, случая или по-скоро делото от миналата година с найтата кола – Искаме да помислим за начина по който да избегнем такава неоправдана дискриминация, като засилим прилагането на член 20 от директивата за услугите. На следващо място занимаваме се с въпроса за доставките на колети. Потребителите и бизнеса не са удовлетворени от сегашното качество на доставките. Затова всички работихме по въпроса в рамките на пътната карта от 2013 година и достигнахме много добри резултати. Те обаче няма да решат всички проблеми. Непрекъснато продължаваме да обсъждаме въпроса с операторите и сме уверени, че се нуждаем от допълнителни мерки, за да може цените да бъдат прозрачни, да отразяват актуалните цени и да се засили регулаторния контрол. Ще започнем публично допитване и ще изготвим оценка на въздействието, която всъщност започва да се извършва от днес. На следващото място ще се занимаем с платформите. Колегиума вече изпрати своето становище и възражение в рамките на делото Google. Има и други платформи обаче и други въпроси, като например използването на събраните данни от платформите, ограничаването на физическите субекти на бизнеса при прехвърлянето от една платформа към друга и въпроси свързани с платформите и малките и средни предприятия. С всички тези проблеми трябва да се занимаем. На следващо място работим и по електронното правителство. Няма нужда да насърчаваме бизнеса да се цифровизира, ако компетентните власти не го направят. Бизнеса трябва да може да намери цялата необходима му информация на едно място, което да бъде лесно достъпно, а информацията трябва да бъде в разбираем вариант. И на последно място трябва да помогнем на бизнеса да се прехвърли към цифровия свят. След няколко седмици ще изпратя писмо до съвета на министрите до парламента. Като в това писмо, измежду много други неща, ще упомена и основните елементи, които трябва да подкрепим с оглед на цифровизацията на нашата индустрия. Доста сме амбициозни по отношение на прилагането на стратегията, но за съжаление това е абсолютно необходимо. На следващо място стратегията за вътрешния пазар. Ще лансираме тази стратегия малко по-късно тази година, най-вероятно през ноември, като всички сме съгласни и след като прекарах вече 6 месеца в комисията и аз съм уверена, че вътрешния пазар съвсем не е разгърнал целия си потенциал. Госпожо председател, вие и аз през март в Рига успяхме да говорим за пречките, за ограниченията и трудностите, пред които са изправени нашите компании и професионалисти, така че ще трябва да се справим с този проблем разглеждаме различните доказателствени елементи, свързани с пропуските и пречките във вътрешния пазар. Слушваме се в мнението на заинтересованите страни. Ежедневно се срещам с потребители, представители на бизнеса и представителите на малките и средни предприятия. Затова считам, че нашия подход трябва да бъде практически, практичен и приобщаващ. На този етап не мога подробно да ви очертая нашата стратегия и нейното съдържание, но смятам, че може би ще бъде от полза, ако наблегна на три елемента. Първо, трябва да предоставим на професионалистите и предприемачите по-голяма свобода при предлагането на услуги в Европа. От миналата година държавите членки произ... провеждат взаимна оценка на регулираните професии и за това ще трябва да помислим как да продължим от тук нататък. Някои е, държави членки имат към 300-400 регулирани професии. Необходимо е да помогнем също така на а, нови, новосъздадените предприятия и на предприемачите като цяло, да им помогнем, за да могат а, да проявят новаторство. Нуждаем се от нови продукти, нови бизнес модели за по-бърз достъп до пазара. Аз съм уверена, че можем да постигнем това без да занижаваме защитата на потребителите или пък а, да се занижават приходите от данъци. На следващо място, основна наша цел са услугите. Доставчиците на европейски услуги все още са изправени пред много регулаторни и административни пречки при предоставянето на услугите в трансграничен план. Трябва да се сложи край на това. Необходимо е потребителите да бъдат равни, да не се а, прави разлика между потребители, които се намират в собствената си държава или в друга. Някои компании прилагат различни цени в зависимост от това къде се намира потребителя. Сигурна съм също така, че новите правила в областта на обществените поръчки ще дадат търсения резултат, но трябва да посложим акцента върху изпълнението на тези нови правила. Обществените поръчки и тяхното прилагане са ключов елемент в нашата стратегия. На следващо място резултатите. Не може да прекарваме години в преговори по дадени предложения, за да се стигне до неефективно прилагане. Сигурна съм, че се, решението на проблема е правилното им прилагане. Трябва да се уверим също така, че директивата за услугите се прилага надлежно и да осигурим действително взаимно признаване на услугите. Това се отнася за ключовите сектори. Необходимо е също така да бъдем по-активно при взаимното признаване на стоки. Много често това признаване се подкопава от правната несигурност, недостатъчното прилагане на европейските правила и пречки създавани от частните оператори. Това означава, че ние трябва да бъдем по-агресивни и по-целенасочени при изпълнението на нашата политика и при санкционирането на нейното неизпълнение. Вие създадохте диалог между нашите служби в областта на обществените поръчки и по отношение на директивите за професионалната квалификация. И това е отлична практика, според мен, която трябва да продължи. Преосмисляме също така, както вече споменах, политиката на прилагане на законодателните актове. Наистина това може да бъде мощен инструмент – трябва да се дава приоритет на различните жалби и е, случаи на нарушение. В моите е, служби в момента има 115 висящи дела. 42% от тях се отнасят до услугите, 41% до стоките. Общо към 600 случая на нарушение имаме. Е, необходимо е да се осигури бърз напредък по най-важните от тези случаи. И накрая, съвсем накратко, малко информация за текущите досиета. Бих искала да посоча 6 законодателни предложения, които вече са на масата за преговори. Първо, ИКОЛ. Приветствам споразумението, до което стигнахме миналата седмица пакета за безопасност на продуктите и надзора на пазара също е изключително важен. Комисията излезе с последния си доклад и ще ви го предостави скоро. Ще се направи оценка на ползите и пропуските от задължителното етикетиране, при което трябва да се упомене държавата на происход. На следващо място регистрацията на МПС. Благодаря за вашата подкрепа и високо ценя тристранните срещи с съвета. Ние ще бъдем там, за да помогнем. На четвърто място техническите досиета по хармонизиране. Близо сме до споразумение по три от компонентите в пакета. На пето място нелоялни търговски практики. Ние излязохме съобщение в това отношение, където се дават насоки по отношение на система, базирани на ефективни мерки на изпълнение на национално равнище. Подкрепяме и е, факултативния подход. Ще ви представя актуална информация тази година или следващата по това досие. На следващото място бих искала да изразя надежда, че Европейския парламент ще продължи да ни подкрепя. По интелектуалната собственост благодаря за текущите реформи на вашата парламентарна комисия. В заключение, дами и господа, трябва да работим заедно, но освен това всички ние заедно а, трябва да обмисляме заедно нашата стратегия. Не трябва да мислим по-отделно върху отделните елементи. Всичко е взаимно свързано и ние трябва да мислим по-глобално. Сигурна съм, че ще постигнем търсените резултати, като нашата генерална дирекция сега ще бъде по-целенасочена, тъй като бе преорганизирана. Работата ни ще бъде по-практически насочена към вътрешния пазар и нашата генерална дирекция определено ще бъде генерална дирекция, която ще стигне до добри резултати. Благодаря. I just, thank you. I just the commission. Благодаря. Само бих искал да попитам госпожа комисаря дали бележките и са е, на наше разположение и дали можем да ги разпределим, да ги предоставим на депутатите, защото бе много интересен, за задълбочен анализ, пълен с много подробности. Да, разбира се, казва госпожа комисаря. И така, имаме много записали се за изказване. По една минута, моля. Първо координаторите след това останалите 15. Моля обаче пак да се съобразявате с това и да сте кратки и бързи. Господин Андреас, първо. Нямам обаче на разположение аз бележките. Ще се опитам да задам въпросите по памет. Първо, приветствам вашият компромис, вашето, вашият ангажимент, извинете, с цифровият пазар. Казвате, че има много законодателни пакети, които в момента се разработват. Може би трябва да ни информирате за нас, парламентаристите, за състоянието на тези досиета, които са свързани с нашите държави членки или с някои съседни е, държави на Евросъюза. Това ще ни даде възможност да разберем в какво се изразява всъщност е, този единен цифров пазар. След това, е, приветствам особено факта, че ще работим за общ пазар на услугите. Нямаме всъщност за момента информация за това, кое е за нас най-критично критично и най-жизнено важното в тази област. И накрая, на трето място, смятам, че трябва да сме наясно и в парламента, и в комисията за това как са разпределени законодателните сили в това парламентарно досие. В крайна сметка целта ни е да улесним животът на потребителите и на деловите среди. Така че с законодателната дейност на нашите две институции от изключителна важност, особено в тази област на общият единен цифров пазар. Благодаря. Е, Благодаря, е, госпожо Бенковска, за това изложение. Е, ще ви изчакам да си сложите слушалките. Благодаря ви, госпожо Венковска, е, за това, че поставихте ударението върху един много важен за мен елемент. Е, не само върху услугите, а и върху промишлеността и те трябва да вървят ръка за ръка. Това е изключително важно в цифровата епоха. Подчертахте също така необходимото хармонизиране на договорното право. Това също приветствам. Имам следния въпрос. Споменахте за електронната търговия, онлайн доставките. Как възнамерявате да работите по тези теми заедно с другите компетентни комисари? Ще има ли някаква обща стратегия в цифровата сфера? Как ще осъществите една такава съвместна обща политика? Паскал Дюран. Не очаквах толкова бързо да ми дадете думата. Добър ден, госпожо комисар. Един дребен е, въпрос за по-малко от 60 секунди. Бих искал да знам е, дали е, е, социалната солидарна економика, която е в сърцевината на здравеопазването и е, запазването и създаването на работни места и предоставането на услуги, в период, в който държавата се отдръпва от много социални сфери. Бих искал да знам дали този въпрос е записан в дневния ред на комисията, но не вярвам да е така. И дали статута Lequel, е, на взаимоспомагателните е, система, който беше обсъден, също фигурира в е, вашия план за действие. Анна Мария Кораца Билт и Никола Данте след това. Okay, thank you very much, Благодаря ви, госпожо комисар. Да, наистина, крайно време е да приветстваме с е, добре дошъл този пакет за единния цифров пазар. Отдавна го чакаме, най-накрая пристигне. Чудесно, поздравления. Радвам се, че е, в момента се разглежда или се предвижда е, директивата за е електронна търговия, тъй като това отдавна ни занимава и много фирми цифровизирани вече губят от известно време пари от потенциални печалби. Чуваме, че комисията се безпокои от някои неоснователни случаи на дискриминация. Надявам се, че няма так такива дискриминационни случаи, които смятате за оправдани. По повод на ДДС и факта, че това ще означава допълнителни 500 000 евро на година оборотен капитал за малките и средни предприятия. Това е добра новина. Чакам обаче повече подробности. Чакам повече подробности и за прилагането и съответно санкционирането, ако това не е така, на държавното на държавните поръчки. Бих искала да разбера от вас как смятате, че ще се развие този процес до края на годината, защото за момента желаните резултати не се получават с достатъчната бързина. Господин Данти, благодаря. Да, за мен би било лесно да говоря за пакета безопасност на продуктите, но нашия докладчик ще направи това. А, аз имам следния въпрос към госпожа комисаря. А, в комисия Юри обсъждаме а, е, зелената а, книга за неселскостопанските продукти и тяхната защита като по отношение на географските указания и някои зони могат да бъдат отново индустриализирани и много от участниците в този процес гледат с добро око на подобен подход. Има ли намерение комисията да приеме законодателен пакет или законодателна инициатива в тази посока. Благодаря. Госпожо комисар, искате ли сега да отговорите? Наистина всички тези въпроси са достатъчно задълбочени и за това ви задавам въпроса сега ли искате да отговорите? Да, благодаря. Разбира се, ще ви държим в течение на инициативите, които подемаме в областта на взаимното признаване, типовото одобрение и санкциите в случай на нарушение. Въпросът за цифровият пазар наистина трябва да се разреши най-напред от парламента и за това очаквам да се държим във връзка и вие да поддържате е, връзка с държавите членки след 6 месеца отново можем да се срещнем на, на такава среща за сверяване на часовниците. За момента смятам обаче, че топката е в полето на държавите членки. Вие обаче ще определяте темпът на работа и в зависимост от това как вашите държави и членки се справят, можем да проведем дебата, последващия такъв, по един или по друг начин. Благодаря ви, госпожо Гербхарт, за вашият въпрос. Наистина е очевидно, че предоставянето на услуги и индустрията вървят ръка за ръка. Не могат да бъдат разделени, поне не безнаказано. И за това сме организирали по именно този начин и нашата генерална дирекция. Ние не искаме да се основаваме повече на така наречения браншови подход. Искаме да съберем, да съберем индустрия и предоставяне на услуги. Няма сектор, който да може да преживее без подкрепата на е, другият. Как да го постигнем обаче, как да съвместим тези е, елементи. Това е, е голямото ни предизвикателство. Посрещаме го с така наречения проектен подход. Нашите стратегии всъщност се изразяват в работа по различни проекти, които целят постигането на определена цел. Сега, нашите документи наистина все още остават на едно повърхностно, именно на стратегическо, визионерско равнище не са достатъчно задълбочени. Задълбочаването ще се получи на следващата фаза на така нареченото проектно ниво. Проектно ниво свързано с единният пазар, с економически и валутен съюз или с какъвто и да било друг аспект. Всички, разбира се, всички тези проекти съставяват една целокупност. И нашият единен цифров пазар ще бъде крайният резултат, крайната мозайка, която ще се получи. Това всъщност го заявих и на изслушването си тук пред вас преди няколко месеца. Аз, е, аз смятам, че дискриминацията, така наречения геоблокинг, блокиране на достъпа до някои уебсайтове, всички тези случаи, казвам, са неоправдани. През 2016 година ще излезем с нова инициатива. целяща упростяване на сегашните процедури. тези процедури, по които работим в момента и които носят името и електронни книги и букс. По повод за географските указания, общественото допитване все още тече, не са публикувани окончателните резултати, но аз мога да ви уверя, че това, което достига като предвиждания до нас като сондажи са изключително положително отношение на широката публика. Благодаря. И сега минаваме към следващият кръг. Това са имената на петимата колеги, които са заявили желание за изказване. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Аз съм изключително удовлетворена от факта, че подчертавате важността на тази стратегия за единен цифров пазар. Радвам се, че тя скоро ще бъде в е, действие. Радвам се също така и, че е, поставяте определен акцент върху малките и средни предприятия. Какъв е бюджетът обаче, който е предвиден за тези малки и средни предприятия? Питам го, защото аз съм член на тази работна група. Надявам се, че е предвидено увеличение спрямо сумата от 2014 година, именно поради кризисните времена, в които живеем. В момента се провежда обсъждане именно по този въпрос, по въпроса за финансирането на малките и средни предприятия и се оказва, че те няма да бъдат покрити в обха... полето на директивата по повод сега на ограничаването на свободата на движение с Швейцария. Може да ми кажете как ще се отрази това на, наш... другите ни споразумения с тази държава? Олга, Олга Шенелева, next. Олга? Важна пани комисарко, мой дотаз се буде тикат област... Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Бих искала да задам въпрос за услугите, така както бяха описани те в доклада от миналата година. Там искахме общи правила, общи стандарти за оценяване на успешно предоставена услуга в областта на доставки, на колети. За това, например, какво е екологичното екологичната следа, която остава тази дейност, какви са заплатите, които получават работещите в този сектор и така нататък. Общественото мнение желае да има информация по този въпрос и за това ви предавам това желание. Искаме да попитаме защо доставките на колети, например, и други пратки са извън полето на тази директива. Поне до момента. Благодаря. Да, малко е Grazie Presidente, grazie Commissaria Bienkowska. Io vorrei introdurre... Благодаря. А, да, важна тема е туризма в сферата на услугите по-специално и има някои инициативи, мрежата на, за обмен на добри практики и други, но не е направено много за определение на специфични мерки за облегчаване на работата на тези, които управляват този отрасъл. Трябва да се предвиди финансова подкрепа в рамките на Европейския социален фонд, например. Но обикновено тези фондове са насочени към други сфери, а туризма остава на втори план. Така че Бих искал да знам дали е, комисията предвижда специфични мерки в сферата на туризма, така че да подпомогне активните в тази сфера средни и малки предприятия. И е, да се е, предоставят съответните оферти за други дестинации. Дякую, пани Pani Przewodnicząca. Мовила Пани в свои... Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, в вашето изказване днес, което беше изключително емоционално, вие казахте, че има 600 висящи случая на нарушения във вашите служби. Въпросът ми е дали това становище за минималното възнаграждение в транспортния сектор в Германия, което обхваща не само доставките в Германия, но и тези, които минават транзит, също са на вашето бюро. Защото хората се оплакват, хората, които работят в този сектор, че трябва да се съобразяват с 28 различни правила. И това определено нарушава вътрешния пазар. Бих искала да попитам какво е вашето мнение по темата. Още един въпрос от госпожа Биляна Болзан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за това, че е сред нас днес. Бих искала да задам въпрос, който според мен е важен за потребителите а именно въпросът за планираното устаряване на продуктите. Няколко пъти сме обсъждали въпроса на европейско равнище, но не последваха някакви законодателни постъпки. Освен задължителното етикетиране и минималната гаранция, нашето искане беше пренебрегнато. Въпреки, че 20 92% от потребителите подкрепиха нашето искане. Изпратих ви писмен въпрос, получих отговор, че са направени две проучвания а, във връзка с програмираното остаряване на хладилниците и печките. Всички знаем, че а, това е голям проблем и за околната среда. По време на изслушването вие проявихте ангажираност и воля да се справите с проблема. Та въпросът ми е сега ще последват ли някакви конкретни стъпки по време на вашия мандат? за борба с програмираното а, остаряване, като например въвеждането на задължително етикетиране за а, очакваната годност на съответния продукт. Благодаря. Госпожа Бенковска. Първо, на въпроса за малките и средни предприятия. Няколко неща мога да кажа в това отношение. Политиката за малките и средни предприятия повече или по-малко е в ръцете на държавите членки. Аз обаче бих се включила в а, схемата, защото при новата а, реорганизация на нашата генерална дирекция се превърна в говорителя на малките и средни предприятия. Тази тема засяга индустрията и различните сектори, защото винаги се питаме как бихме могли максимално да включим и малките и средни предприятия при възлагането на обществени поръчки, например. Ще има един раздел от Фонда за стратегически инвестиции, който ще е специално отделен за малките и средни предприятия 75 милиарда евро. И по мое мнение в това отношение ще се движим най-бързо. Ако сме достатъчно бързи при организирането, администрационно и така нататък, има шанс в третото три месече на тази година да започнат да се отпускат средства по тази линия. That was, was completed by the mm, uh, postal operators. На въпроса за колетите Както казах и в своето изказване, нуждаем се от допълнителни мерки, за да може всичко да бъде по-прозрачно. Не само ценообразуването, но и всичко останало. Затова и публичните допитвания, които лансираме, ще бъдат много важни. Искаме да засилим и регулаторния контрол – националните регулаторни органи трябва да могат е, да имат контрол върху доставките на колети. На въпроса за туризма. Uh, kind... Туроператорите са оператори като всички останали в определения сектор. И ако една държава иска да се насочи към средства иска да насочи средства от определен фонд или Хоризонт 2020 към този сектор, няма проблем. Аз имам голямо участие в този сектор, дори следващата седмица ще се срещна с представители на сектора. On the commission level are very much limited. We will not treat tourism differently than the other но няма да гледаме на туризма като на по-специфичен или различен сектор от останалите. Нуждаем се от по-консолидиран подход от всички участници, защото по този начин самите туроператори ще станат по-силни. Единственият отговор, който мога да ви дам е, че те могат да се възползват от публичните или европейските средства, също толкова колкото и останалите оператори от другите сектори. На въпроса за минималното възнаграждение. Аз казах 600 случая годишно в нашите служби. 150 има в момента в моята служба. А този случай пък конкретно не е на моето бюро, а на комисаря Буц с който поддържам тясна връзка. Ще бъда пряма. Мисля, че това е случай, който може да разруши минималния пазар. Тук не става въпрос за минималното възнаграждение. Всички го подкрепяме в комисията, но този случай конкретно не се отнася до минималното възнаграждение, а до допълнителни бюрократични мерки, много допълнителни бюрократични мерки, които падат върху чуждестранните компании, които искат да оперират на немския пазар. Това е случай свързан с вътрешния пазар, а не с минималното възнаграждението. Така че случаят не е на моето бюро, но аз участвам в неговото решаване. Председателката, вие а, а, тук може да видите дали можем да преборим и конкретно депутатите, които и комисаря прекъсва. А, достава въпрос за случай, който обсъждаме от 3-4 месеца, но има погрешно схващане. Тук не става въпрос за минимално възнаграждение. Повтарям, няма проблем с минималното възнаграждение, но в този конкретен случай не става въпрос за това. Думите, които използваме са тези, но за тях се крие нещо съвсем различно, а именно тежка бюрокрация, която трябва освен всичко друго от чуждестранни компании да се извършва на немски. Това означава наемане на допълнителни работници, за да може чуждестранните компании да оперират на немския пазар. Няма още решение, но скоро ще има. Three, uh, labeling. What do I have? I I yes, I will. Ah, okay. Now I remember. Uh, we will provide you with, uh, with... Задължителното етикетиране. Ще ви спратя писмени uh, обяснения по въпроса, но сега мога само да повторя това, което вече казах, а именно, че аз лично съм убедена, че посочването на минималната годност на дадения продукт трябва да бъде задължително и аз го подкрепям. Jens Nielsen. Jens, thank you. Thank you, Chair. Uh, Commissioner, I am... Uh... Много благодаря. Аз съм председател на uh, интергрупата по социална и економика. Това е сектор, който расте. И това е огромен потенциал, с който започнахме да се съобразяваме едва по време на италианското председателство миналите 6 месеца. Това е, са взаимоспомагателните каси, фундации, асоциации и така нататък. Е, по време на следващите 6 месеца имам уверенията на Люксембургското председателство, че те също ще дадат приоритет на социалната економика. Смятате ли, че трябва да се създаде специално звено в вашата генерална дирекция по е, социална економика? Да, да, казва госпожа Бенковска. Имаме такова звено вече. Да, да. И го поддържаме. Продължава да съществува това звено. Благодаря. Дякую, пани преводничанца. Шановна пани комисар, я благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, аз бих искала, искал да се върна отново на малките и средни предприятия и по-точно програмата Косме. Искам да запитам как се използват фондовете от от тази програма от страна на малките и средни предприятия. Може ли да ни кажете разбивка по държави? колко и какви проекти се финансират. И ако имате информация за полските фирми, бих искал да разбера как, каква е тяхната позиция спрямо останалите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето изчерпателно експозе. По отношение на географските указания, имам доклад и той за сега добре се посреща. Смятам, че трябва да има конкретна инициатива по отношение на средните и малки предприятия, защото 90% са такива средни и малки предприятия. Е, така че се надяваме комисията да е, внесе е, законодателно предложение в близките години. Електронното управление е също много важен елемент. Тази сутрин имаше такова представане във връзка с професионалните квалификации и има много общо и с директивата за услугите, така че е много важно да вървим заедно напред. Но това, което е направено от държавите членки по отношение на единното гише и за услугите, и за квалификациите по двете директиви, искам да попитам какво се прави така, че държавите членки да доведат до край тази дейност, да бъде постигната целта и да има равнопоставена околна среда, среда за развитие на тези услуги. Благодаря. Госпожа Шалдемосе. Е, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, най-напред за протокола. Аз не съм съгласна с повечето колеги по въпросите на минималното заплащане. Смятам, че трябва да престанем да състезаваме кой има най-ниска минимална заботна в... заплата. Сега по въпроса за сигурността, охраната на труда. Аз тъй като съм докладчик, бих искала да ви благодаря за подкрепата и да поискам от вас още по-голяма такава по време на тристранните срещи, ако е възможно. Надявам се, че новото проучване ще подпомогне е, съвета в търсенето на такава обща позиция. Смятате, може ли да ми кажете всъщност е, какви са вашите предвидения? предвиждания? Дали съветът ще се накани най-накрая, ако позволите израза от време, време вече. Благодаря. Господин Ван Нистелрой. Благодаря много. Благодаря, госпожо комисар. Да, много е продуктивен интересен този подход. И това, което ви изложихте, е безкрайно интересно. Три въпроса имам. Да, има нова генерална дирекция, но свързано ли е това с някаква нова философия? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с структурния диалог с държавите членки. Започнали ли сте някаква дейност, стационна в тази посока с държавите членки, така че държавите членки да върват в правилна посока и да се избегнат производствата за нарушения? По отношение на цифровия единен пазар, когато чета този е, текст, е, се се питам какво означава по-доброто е, законотворчество. Това не се открива тук. Или, може би, цифровия единен пазар вече е факт в рамките на по-доброто законотворчество. И въпрос от моя страна сега. Връщам се обратно на малките и средни предприятия и аз и така наречените микропредприятия. Дали е възможно да вдигнем бариерите, които стоят пред много от тях на единия цифров пазар? Днес е, казахте, че ще предложите имате изключения, определен таван на изключенията за тези фирми, които имат седалища в различни държави членки. Някои от тези са еднолични дружества и двойното облагане с ДДС е непосилно за тях. Много всъщност от тези фирми са на ръба на, банкрутира, на банкрута. И ако изчакаме до 2016 година, може би просто няма да има никой оцелял. Дали не може да помислите за някои по-спешни мерки? В противен случай тези новативни економически формирования, еднолични в по-голямата си част, просто няма да оцелеят и ние ще загубим още в зародиш една такава инициатива. Дали не може да помислите за спешно налагане на изключения? Благодаря. So, time, I... uh... Благодаря ви. Започвам с отговорите наистина имаме такава, такова звено за, по въпросите на социалната економика. Тя ще бъде силно застъпена в нашата работа по единния цифров пазар. Това е така и така и ще продължи. По програмата Косме 2, 2 милиарда и 700 милиона е общата цифра. Ще ви предостави писмен отговор по този въпрос, но мога да ви кажа, че това финансиране минава през националните банки, централните национални банки не идва от Брюксел. Тоест, малките и средни предприятия се обръщат към националните банки на държавите членки, а не към нас за това финансиране. По повод сега на точките за контакт, както и географските указания. Разбира се, че съм за. Мога само да подкрепя тези инициативи. Сигурността на продуктите и на изделията. Започваме да виждаме края на тунела проучването, разбира се, не е открило топлата вода, но научаваме от това проучване, че 11 държави членки са на път да намерят разрешение. Ще внимаваме, ще обърнем изключително внимание на този процес за да избегнем спънки само по вина на един член от разпоредбата. Разбира се, че нашата генерална дирекция работи с нови инструменти и с нова идеология, продукти, изделия и услуги предоставяни заедно, надмогване на браншовия подход и така нататък. Нашият глав, главен е, економист-експерт работи по въпросите и на финансите и данъчното облагане. С други думи, не е тесен специалист. Разбира се, че тази организация не е съвършена, всъщност нищо не е съвършено, но смятам, че дава този много пластов подход, който в крайна сметка ще даде бързи и ефикасни резултати. По въпроса сега за нарушенията, проучваме случай по случай по всички равнища на нашата иерархия и в крайна сметка се оказват на моето писалище. Но аз в никакъв случай не бих искала да налагам, да използвам право прилагането по техно бюрократски или насилствен начин. Налагането на правила и съответно санкциите за тяхното неизпълнение трябва да бъдат интелигентно прилагани, а не с сила. За по-доброто законодателство, сега въпросът, който ми зададохте, разбира се, всяка частичка от нашата работа е подчинена на тази крайна цел да произведем едно по-добро законодателство. И за така наречените трансгранични макрофирми, особено ако са еднолични, може да разчитате моята подкрепа за извоюване на изключения.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 Ladies and gentlemen, can we take our seats? Дами и господа, заемете места, ако обичате. И така, летвата е много високо за следващият комисар. Благодаря ви, господин Катайнен. Той е заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на конкурентоспособността, трудовата заетост, економическият ръст добре дошъл на заседанието на нашата парламентарна комисия. Току-що проведохме изключително плодотворен дебат с госпожа Бенковска. Така че започваме и с, с и към вас с поздравления за току-що публикуваният доклад за единият пазар. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми е, дами и господа. Благодаря много за поканата за участие в този обмен. Той ще бъде по въпросите за и главните инвестиционни проекти, както и за третото измерение, структурното изменение на е, единният пазар. Това трето измерение е свързано с създаването на равнопоставеност, на равни условия за участие в играта за всички. Най-напред ще нахвърлям официал най-главните идеи на моето изложение и след това ще започна по същество. Този първи пакет, който е свързан с набирането на частни средства за инвестиции, е в момента на работната площадка и е насочен към инвестиционни структурни проекти на различни места в Европа. Ако искаме да постигнем успех и ако искаме да дадем нови възможности на хората и фирмите в Европа, трябва да срутим и последните бариери, които съществуват в Европа, особено за презграничният бизнес. Миналите месеци пътувах много и посетих 16 държави членки където обсъждах с всички заинтересувани участници в процеса. Е, е, непрекъснато чувах едно и също желание бързо и спешно да предприемем мерки, бързо и спешно да създадем подходяща среда за развитие на инвестициите. Това, което току-що сте обсъдили с госпожа Бенковска за създаването на един цифров пазар е наистина сред нашите приоритети. И както Елжбията току-що ви е обяснила, нашите приоритети са предимно в економическата сфера. Някои от тях са ясно очертани свързани с реалното им предложение на практика. И това е всъщност въпрос на сътрудничество между Европейска комисия и Европейски парламент. Повече от всякога сега е време да се съюзим за процеса на транспониране, на прилагане. Сега повече от всякога, освен законотворчество, ни трябва и прилагане на така сътворените закони някои основни области, в които се очаква подобрение на европейският единен пазар и където вече се придвижваме решително напред. Това е единният цифров пазар, госпожо председател, както сте чули и от колегата Бенковска. Това ще бъде и приоритет за следващите, за близкото бъдеще, за, целията, за цялата Европейска комисия като колегиум. Световната економика е изключително променена в последно време от новите технологии, компютри, интелигентни телефони и така нататък. Това може да даде тласък напред, може обаче и да хвърли в пропаста, ако съществуват бариери или ако има инциденти. Ето за това трябва да сме изключително внимателни към явления като геоблокирането. Европейската стратегия е да осигури един не безпрепятствено придвижване на хора, капитали, стоки и услуги при условията на честна конкуренция и независимо от място на происход и държава на установяване. Всичко е свързано предимно и, все повече и повече с подходяща инфраструктура. Нашата стратегия се основа на три стожера. Най-напред по-добър и по-гарантиран достъп на хората и фирмите в Европа до интернет връзка, така наречената и електронна търговия. Това ще се отразява на много сфери от предоставянето на услуги, включително и на почтенските услуги. И тук именно е неоснователно е, прилагането на геоблокиране. В началото на 2016 година тези е, случаи трябва да бъдат сведени до нула. Трябва ни, разбира се, и една хармонизирана обща рамка на работа, където границите всъщност да не съществуват преди края на тази година Европейската комисия ще излезе с предложения за заличаване на разликите между националните оператори. Също така желаем да намалим данъчното облагане на тези опериращи през гранично фирми за доставки или електронна търговия. Целта е в крайна сметка да се създаде едно равно изходно положение, откъдето всички да навлизат в сферата на економическата си дейност. Особено когато става дума за новаторски предприятия. Тези новаторски предприятия особено не могат да работят и да развиват дейността си без съответната инфраструктура и без достъп до широколентов интернет на поносима цена. Тази е, рамка, законова рамка е предвидена за 2016 година. Също така ще ревизираме директивата за аудио и видео услугите, както и за рекламните клипове в европейските средства за масово осведомяване. Киберсигурността тук е от изключителна важност и са нужни бързи решения. Едно такова решение може да бъде приемането на електронни правила за опазване на личните данни или директивата за онлайн платформите за умен или за директивата за личната сфера. Развитие по тези въпроси се очакват преди края на 2015 година. Третият стожер е свързан с потенциала на тази цифрова економика. Тази цифрова економика, новаторството, цифровизацията на цялата економика е залог за нейния успех в нашето съвремие. и съществуването на изкуствени граници е само прът в колелата. Поставили сме си за, че, за цел до 2016 година да осигурим свободен обмен на данни с съответните гаранции за опазване на тяхната конфиденциалност. Оперативната съвместимост на системите е, разбира се, в центъра на нашето внимание и в този смисъл една от нашите инициативи е свързана с технологии, които са в сърцевината на единния пазар, а именно околна среда транспорт. Цифровият единен пазар и участието в, в него на различни фирми и граждани е бъдещето бъдещата платформа на обмяна на така наречените електронни умения и навици. И именно в това ще се състои нашият план за действие от 2016-2020. Крайната цел е да се трансформира европейското общество, да се превърне в колектив от нов тип. И за това искаме да се обърнем към Европейският парламент и Европейският съвет, разбира се, с молба за подкрепа на нашата работа за по-бързото привеждане в действие на този цифров пазар. И накрая по повод, няколко думи по повед на единият пазар на капиталови, единият пазар, е, съюзът на капиталови пазари, извинете. Инвестициите и финансирането в крайна сметка ще влеят нови парични потоци в економиката. Особено обещаващо това изглежда от перспективата на малките и средни предприятия. Енергетиката и общият енергиен пазар са също така от ключово значение за борбата срещу климатичното изменение. Енергетиката трябва да бъде също от нов тип и да предоставя енергията сигурно на възможно най-добри цени и да достига до всеки всеки дом през всякакви граници. За това, разбира се, са необходими нови инфраструктури, за чието построяване ще бъдат ангажирани изпълнители, съответно ще се създадат работни места, ще се съживи енергетиката. Ще се борим и по-успешно с климатичното затопляне чрез използването на альтернативни енергоисточници. Дами и господа, всичко това е част от желанието на Европейската комисия да използва или да тласне напред в еднаква степен четирите свободи на движение. Това, разбира се, ще се постигне с по-добро управление, а по, какво е по-добро управление, ако не намаляване на бюрократичните изисквания. Аз съм твърдо решен да гарантирам успеха на тази стратегия. Изпратил съм много, изпращал съм многократно до Европейският съвет послания, че всички изглеждаме на думи съгласни с общата идея за единен пазар, но когато стигнем до конкретно изпълнение, ни трябват хора, ни трябват специалисти и експерти, които да разбират конкретните цели, задачи и да са в състояние да ги изпълнят. Това никога няма да бъде индивидуално упражнение, това ще бъде колективно упражнение, от което ще се роди една хармони, хармонизирана среда, в която да живеят в повече благоденствие нашите граждани и фирми. Ето, за това трябва наистина да се ангажираме с идеята за единен пазар. След години когато обърнем поглед назад, ще, може би ще анализираме по друг начин и ще стигнем до други изводи. Но сега е момента да направим първата копка. Затова парламентарната комисия ИМКО е сред нашите привилегировани партньори. Обръщаме се към вас с молба за подкрепа на нашите инициативи в областта на единния пазар, както и да сте посредници между нас и държавите членки. Благодаря. Um, Нека да чуем най-напред координаторите Андрея Шваб. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Наистина прекрасно е, че можем да ви слушаме, да участваме в тази размяна на мнение. Трябва да напомним, че трябва да инвестираме в такива проекти, които ще увеличат конкурентоспособността на Европейския съюз. Обеден съм, че Европейската комисия прави всичко възможно, за да се увери, че тези средства наистина са в подкрепа на проекти, увеличаващи конкурентоспособността. Един въпрос имам по последния въпрос, който вие засегнахте, по-доброто законотворчество. Нашата комисия подкрепя критичното разглеждане, обсъждане на новите законодателни проекти. Но ако разполагаме с обемист документ, как именно да действаме. Не знам дали това ще е лесно. Добре е да разгледаме в тази светлина на по-доброто законотворчество конкурентоспособността. Следващия оратор, госпожа Гебхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за вашите обяснения. Искам да се върна на темата за европейските фондове и иновациите, които ще намерят място в нашата економика. Вие подчертахте, че един от основните елементи за напредъка на европейската економика е изключително важно и ние е, сме приели становище за целенасоченото използване на фондовете в сферата на преструктурирането, цифровите технологии и така нататък. Много е важно да не се разпиляваме в много области, а да имаме приоритетни посоки. Европейската комисия е предвидила това фондовете 2020 година. А, ние имаме а, фондове, а, които са насочени в тази сфера, защо да се предвидат допълнителни средства в тази посока. Какво мислите по това, господин комисар? You, Chair, like the... Благодаря ви, каза госпожа Харанзова. Благодаря ви за това, че сте сред нас, за да ни предоставите актуална информация. Благодаря ви за последните пътувания и за различните държави членки. Наскоро бяхте и в моята държава, Чешката република добре е наистина да внимаваме как точно представяме това, което правим на европейските граждани. Вие бяхте в моята държава и пред предприятието, което навестихте, вие казахте, че ще настоявате на научната и развойна дейност в Европа. Бих искала да попитат попитам как бихме могли да улесним предприятия като това, което посетихте в Чехия, да продават и отвъд границите на Европа. Как можем да помогнем на тези предприятия да разработят и допълнително да доразвият продуктите си, без да издигаме допълнителни пречки? Благодаря. Надявам се, че никой от вас не лети днес след обед, защото като гледам времето, Паскал. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин заместник председател на комисията. Аз, разбира се, с огромно внимание е, ви слушам. Слушам вашите обяснения за необходимостта от инвестиции и е, възстановене на производството, да, наистина 24 милиона са безработните в Европа и средните и малки предприятия имат сериозни затруднения, включително и е, за достъп до инвестиции. Но е, това, което не мога да разбера, е вашата логика и бих искал да ме убедите в причините, поради които не искате да обвържете е, в краткосрочен и е, средносрочен план на инвестициите. От краткосрочния пазар не може да излезе никаква инвестиция в сферата на енергетиката, както и за транспорта, ако не са обвързани и с цели към 2300 година. Убеден ли сте, че ако освободите пазара, оставите самостоятелен пазар в краткосрочен план с такава рентабилност, краткосрочна, ще успеем да изведем Европа от ситуацията, в която в момента се намира тя. Моля да отговорите на тези четири въпроса, след което ще има нов кръг от въпроси. Благодаря ви за отличните въпроси. Господин Шваб зададе въпрос за по-доброто законотворчество и връзката му с конкурентоспособността. Това са двете страни на една и съща монета. Ето защо и регламент е толкова важен – Вътрешния пазар е много добър пример в това отношение. Ако успеем да имаме хармонизация, тогава имаме и по-добро законотворчество. Ако може да заменим 28-те правни норми с една, това означава по-добро законотворчество. И от вас зависи дали ще вземем регулаторни или нерегулаторни мерки дали ще заменим 28-те правни уредби с една. Трябва да има равно третиране на всички. Пропорционалността също е много важен аспект в по-доброто законотворчество. Защото ако регулаторната рамка е прекалено строга и отговаря само на по-малките предизвикателства, то това ще попречи на конкурентоспособността и няма да има всъщност никаква добавена стоеност. The principle, this is very, very political issue. I'm sure that there are many who doesn't share this new, uh, this is my personal view, but... Uh... Въпросът за принципа е политически. Трябва ли да регулираме всичко? Или, може би, пък трябва да оставим място и за новаторство? Нови явления се наблюдават в световната економика. И аз споменах едно от тези предизвикателства. Споделената економика. Аз всъщност нямам отговор на този въпрос. Просто смятам, че някои от дейностите от този вид економика могат да бъдат уредени чрез регулаторната рамка на някои държави членки. Външните економически явления са предизвикателство за нас. И Европа трябва да реши как да се справи с тези предизвикателства. Искаме ли да отричаме всичко, просто защото то не се вписва в нашата регулаторна рамкома, рамка? Или можем да кажем, че тази споделена економика просто е явление и резултат от развиваната през последните 50 години економика? Тоест, това е явление, което ние не можем да избегнем, но към което трябва да се приспособим. Трябва да се запитаме как да се справим с подобен тип явления. И това е пряко свързано с конкурентоспособността. Ако другите економики, другите континенти имат по-добри регулаторни рамки от нашата, то тогава ние сме по-малко конкурентоспособни. Въпреки, че може би имаме дори повече възможности от нашите съперници да бъдем конкурентоспособни. Това е невероятно явление. Sharing economy. И през следващите месеци ще трябва да помислим как точно да гледаме на това явление, как да се справим с него, какво отношение да имаме към него. И това е пряко свързано с конкурентоспособността. Госпожа Герб Харт, Вие говорихте за инвестициите ориентирани към бъдещето и аз съм напълно съгласен с вас. Дори Европейската комисия да не подбира проектите, насоките, които все още не са приети, но които ще бъдат приети и които имат за цел да дадат достъп на малките компании, които имат някакви проекти, желаят да поемат някакъв риск, да имат достъп до Европейския фонд за стратегически инвестиции. По този начин ще имаме и по-конкурентоспособна енергийна инфраструктура, например. Ако погледнете първите четири решения на Европейската инвестиционна банка за инвестиции, ще видите, че там има четири проекта, които могат да се възползват от фонда за стратегически инвестиции. Има добри примери за проекти в областта на научната и развойна дейност и на иновациите, като например химическото предприятие в Испания. Друг добър пример е традиционна стоманодобивна компания в Италия, която използва технология, който, която никой все още не е тествал. Това е високо рисков проект, но си заслужава. Това също е добър пример за това, което можем да направим. Възобновяемите енергии, изчислителните облаци, всички те могат да се възползват от средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Хоризонт 2020. Благодаря ви, че повдигнахте въпроса. Аз наистина съм и винаги съм бил любител на научната и развойна дейност. Хоризонт 2020, както знаете, е най-голямата в света програма в научната и развойна дейност. 8 милиарда евро са средствата по тази програма. Имаме към 7,7 милиарда, които трябва да бъдат използвани. Те могат да бъдат и завишени. И аз съм сигурен, че сектора на научната и развойна дейност ще се възползва от много повече средства от тези 7,7 милиарда, ако има такава възможност. Аз посетих няколко държави, включително и университети, които се възползват от средствата в областта на научната и развойна дейност. И е, всички се гордеят от тази възможност. Това е тясно свързано и с работата на малките и средни предприятия. Много малки и средни предприятия, които се занимават с е, новаторство, не могат да разширят бизнеса си, защото нямат средства. Мисля, че така частично отговорих и на въпроса на госпожа Харанцова. Европейския фонд за стратегически инвестиции трябва да подпомага и новосъздадените предприятия и малките и средни предприятия, когато те са ориентирани към новаторство – Тези предприятия могат да понесат загуби през първите години. Именно за това тези предприятия се нуждаят не толкова от заеми, колкото от доверие. Господин Дюран, аз вярвам във вътрешния пазар. И смятам, че ако може да хармонизираме регулаторната рамка в много отношения, то това ще доведе до много повече възможности, отколкото загуби. Именно за това казах, че хармонизацията може да бъде считана за регулаторна или нерегулаторна мярка. Ако замените 28 регулаторни рамки с една, според мен това е разумно. Но не може всичко да бъде или изцяло черно, или изцяло бяло трябва да имаме някакви стандарти за околната среда, някакви социални стандарти. И те трябва да бъдат еднакви за в Европа. Благодаря. Председателката 10 оратора се записаха за изказване. Съвсем накратко и аз да кажа нещо. Благодаря ви, че упоменахте Съюза на капиталовите пазари. Много хора в тази комисия имат опит като потребители на финансови услуги, така че каквото и да направим в това отношение ще е добре. За инициативата за цифровия единен пазар. Нека да не забравяме и положителните страни. По този начин може да се отключат инвестициите в Европа. Не забравяйте, че имаше много успешни истории в Европа в това отношение. Европа е много добро място за правене на бизнес. Ние сме на шесто място от основните економики. Шест държави членки са в топ 10 на най-добрите държави за правене на бизнес в света. Така че нека да гледаме и положителните страни и да се насочим към бъдещето. Ние имаме ролята и на координатори. Затова трябва да осигуряваме и координация между различните законодателни актове в областта на цифровия единен пазар. Трябва да има някаква последователност в законотворчеството. Вие упоменахте инициативата за платформите, нещо, което господин Шваб и преговорния екип а, обсъждат. А именно, какво точно е платформа? дали а, е, мрежата за детегледачки може да бъде считана за платформа, като eBay. Просто трябва да имаме някакъв последователен подход в този бързо променящ се свят. Ана Мария Краца Билт има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Нашия заместник а, а, председател, пряко подкрепя вашите инициативи в областта на цифровия вътрешен пазар. Но сега бихме искали да попитаме кога точно можем да обърнем страницата, защото публично повечето от държавите членки смятат, че е, чрез тези средства от е, Фонда за стратегически инвестиции, като по чудо ще има много е, заетост и ще се премахнат пречките. Но да не забравяме, че държавите членки са все по-протекционистично настроени. Този фонд може да е добра идея, но той взима политическите сили, които иначе биха могли да бъдат насочени към вътрешния пазар. Рядко съм а, на едно мнение с госпожа Гербхарт, и за това а, сега искам специално да обърна внимание на това. Хоризонт 2020, както вие казахте, не е оправдан, ако се взимат толкова много средства. Вие казахте 8 милиарда евро в Хоризонт 2020. И сега ще оттеглим тези пари към сектор, който а, не е много ефективен. Защо да не вземем средства от а, общата селскостопанска политика? Защо да взимаме от бюджета за научна и развойна дейност? Може ли да обосновете действията си? Знам, че съвсем не е лесно. Но наистина, защо от научната и развойна дейност? На следващо място. Как виждате нещата във времето? Как ще насърчите реалните инвестиции? Добрия инвестиционен климат в Европа? Заедно с доброто законотворчество. И на следващо място – да, Вики, това е исторически ден. Най-накрая комисията представи документа за цифровия пазар. Надявам се, че ще се стигне до равно третиране в крайна сметка. Говорим за европейски изчислителни облаци и така нататък и така нататък. Но да не се стига до цифров протекционизъм. Нека нашите компании да бъдат по-конкурентоспособни – и нека да има равно третиране, а не да бъдем завладяни от, от компании от трети държави. И моля, направете конкретно предложение, колкото се може по-бързо. Благодаря, госпожа Грапини. Домнуле комисар, аз putea spune... Много благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Е, радвам се, господин комисар, извинете, радвам се, е, че сте тук и е, приветствам казаното от вас за цифровият, за единият цифров пазар. Но необходимостта от капиталови потоци от инвестиции, особено за малките и средни предприятия. Споменахте, че сте посетил наскоро две големи фирми, а малки, малки и средни посетил ли сте? В моята държава, в моята държава членка Нашите управници също се хвалят с това, че посещават е, често големи фабрики, но малките и средните, как се отнасяте с тях? Как е, им помагате да си набавят финансиране, да получат достъп до тръжни процедури и прочие, прочие. Те имат много пречки по пътя си. Имате ли отговор за тези въпроси? Разбира се, че можем да заздравяваме е, единият пазар, но как да се спасим от конкуренцията, нечестната конкуренция, която идва от трети държави. Там нямаме контрол, не можем да наложим нашите стандарти и нашите етикети. Сега, как обаче можем да спасим малките и средни предприятия от тази конкуренция, особено сега, когато договаряме ТИТИП? Благодаря. Антонио. Антонио.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 За разлика от колегите от левицата тук, аз съм убеден в качествата на този план. Добре се справяте с представянето му. Имам впечатления, конкретни впечатления от Испания, от как той бе представен в пресата, например. В крайна сметка, за първи път имахме ясно, точно, прозрачно послание от Брюксел господата Ренци и други европейски лидери също сигурно имат и интересни инициативи, но просто за тях нищо не съм чул, а пък за тази инициатива съм чул, а и много други. Този план е свързан с инвестиции. Това е ясно. Аз самият, както и много други колеги, всъщност сме обезпокоени от липсата на инвестиции и смятам, че главната ни задача е да привличаме инвеститори. Не специално в контекста на този конкретен план, а принципно. Има ли някаква кампания предвидена в бъдеще за привличане на инвеститори? Именно чрез инвеститорите ще инжектираме, ще съживим пазара, включително и цифровия такъв. Може ли да ми кажете нещо повече? Благодаря. Алин Мици. Алина. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, аз имам практически въпрос всъщност. Ето ме тук, съдя. Искам да попитам дали публикуваният днес документ ще бъде публикуван на различни езици и дали ще излезе на малтийски, например. Аз съм от Малта. За да няма дискриминация тук, в тази област. Това ми е практическият въпрос. После, до каква степен възнамерявате да гарантирате защитата на потребителите, когато те придобиват а, стоки и услуги по интернет. Благодаря. <laughs> Благодаря, господин комисар, за вашето представяне. Аз също съм удовлетворена и дори много ентусиазирана от появата на тази стратегия – Имам въпрос обаче. Тази е, економика на участието, тази споделена економика, както вие я наричате, защо не е застъпена по-широко? Е, споменава се само в две платформи. Платформата за обмен е една от тях. Вес, е, как, днес казвате всъщност, че това е основният ни начин на живот. Ние работим, дори пътуваме по този обменен, по този споделен начин. Не може дори често да отговорим кой какъв е, кой е купувач, кой е продавач, кой е потребител кой е посредник. В нашето европейско законодателство няма конкретни правни фигури, които да отговарят на тези предизвикателства. Така че най-вероятно, когато има празнота, тя се запълва и в нашия случай това ще бъде 28 различни отговора, които след това ние трябва да преодолеем, да уеднаквим и така нататък. Така че сега имаме възможност да действаме направо. Би трябвало да се активираме и да действаме още от самото начало при създаването на единния пазар. Имате ли мнение по този въпрос? Благодаря. Ева Пълнова сега. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател на комисията. Добре дошъл на заседание на нашата комисия в този толкова важен ден, деня на стартирането на единия цифров пазар. Искам да ви попитам един, да ви задам въпрос, свързан с Фонда за стратегически инвестиции. Чудесна е вашата инициатива, важна е ролята, която изпълнявате. Неодавна бяхте в България, посетихте а, моята страна. И по този повод искам да подчертая следното. Смятам, че е ясно всъщност, но да го повторя. Ви често споменавате, включително и в моята държава членка, че тези проекти могат да се използват веднага. И много от гражданите, някои мои са граждани всъщност, е, след това се дойдоха при мен и ме запитаха Казахте, че още няма конкретни предложения, а сега е, чуваме, че това е така, че има рамкова програма, от която може веднага да се черпят е, средства. Така че, как може да е, обясня аз това разминаване в информацията? Може ли вие да ми помогнете? когато бяхте на посещение в България, заедно стартирахме и инициатива, образователна инициатива. Благодаря ви много за това, защото всички сме на мнение, че няма инвестиции, няма възможност дори за такива, ако нямаме подготвени хора. И в деня, в който анонсирахме официално единният цифров пазар, подчертахме така наречените електронни услуги, електронни навици, умения, електронно образование и така нататък. Питам се обаче как могат всички да се възползват от това, всички граждани имам предвид, защото не всички имат еднакъв достъп до широко лентов интернет и изобщо до инфраструктура. Как смята комисията да направи това възможно? Ясно е, че вие сте ангажиран с този проект за масовизиране. Как обаче смятате да го преведете в практика на дело? Thank you, Madam Chair. Mr. Vice President, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, аз съм на мнение, че нашата конкурентно способност е от ключово значение, за да се превърнат нашите фирми, нашите образователни центрове, развойната ни дейност в достойни съперници на това, което виждаме по другите континенти. Въпросът ми е прост в този смисъл. Има ли област, в която и вие самият бих сте се средоточил повече, за да постигнете по-добри и по-бързи резултати? Благодаря. ook. Het... Господин Ван Нистелрой, благодаря. Да, много интересно беше вашето изложение, господин комисар. Инвестициите, цифровия вътрешен пазар, по-доброто законотворчество. Вие сте пътувал по целия Европейски съюз. Какво мислите? Как стои Каква е ситуацията в другите държави? Чухме какво ни каза комисар Бенковска с всички тези нарушения. Вие споменахте и за равни условия и отговорността, която носим. В крайна сметка, трябва ли да бъдем оптимисти? Този пакет съм го разглеждал задълбочено и това е, е основа, на която се стъпва, но на мен ми липсва, че червената нишка на по-доброто законотворчество. Няма като че ли такава идея е, тук. Как държавите е, членки могат да се включат, да бъдат активни участници. В предишния, при предишния мандат беше Същото и с госпожа Груз. Това е а, общата картина. Има ли такава червена нишка? Комисари Катайнен, е, tiedän, että olette pohdiskeleva. Благодаря ви, комисар Катайнен. Добре дошъл. Бих искала да спомена европейския социален модел и европейската социална економика. Това е, е разликата между нас и Азия или Средните Американски щати. една от възможните интерпретации е, че цифровата е, революция ще окаже въздействие върху много страни на нашия живот, работата, културата, доходите ни и че в крайна сметка идеята за социална економика ще пропадне. Ако, например, е, човек или дете <laughs> се запише за първи клас по интернет или ако си запази част за доктор по интернет. Смятате ли, че единствено това ще бъде социалната част на цифровата економика? Благодаря. Okay, now the commissioner's got 10 minutes before he... Комисията има сега 10 минути. Но преди това, може ли да ви помоля да ни пратите копие от встъпителните си бележки? за да, за да ги проучим. И само да ви предам нещо, като току-що ми зададоха въпрос в един форум. Как мога да пътувам из Европа и да си слушам любимата музика от любимата платформа? Как ще ми помогне за това единния цифров пазар? Значи, виждате, това вълнува хората. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Попитахте за това, дали политиката ни за един цифров пазар е съгласувана с останалите. Да, така е и за това всъщност имаме в комисията заместник-председател именно по тези въпроси. Сигурен съм, че колегата Ансип Всъщност, нека първо да се отплесна малко и да кажа следното. Когато подготвяхме това съобщение, бяхме деветима комисарите, които работихме по този въпрос. И това е новият ни начин на работа, особено когато става дума за такова огромно досие, като единия вътрешен пазар сега да видим дали сме или е, не сме последователни в подхода си. Това ще го покаже бъдещето, но ние поне се опитваме в настоящето. Госпожа Кораца Бил справо спомена, че има изключително интересни явления, които се раждат е, заради кризата. Е, когато започна да се шири кризата в държавите членки, те инстинктивно се превърнаха в по-протекционистични такива. И когато всъщност мнозина споменават по-доброто регулиране, по-доброто законотворчество, това за тях означава ам, протекционизъм. Просто вси, но, мнозина все още са много тези, които смятат, че когато нещата се правят на национално равнище, това е по-добрата опция. Разбира се, че има национална, национално ниво на законодателстване, но то в повечето случаи е свързано с ограничения, с издигане на стени, за да се пазим. Нашата цел обаче е точно обратната, да създадем една открита платформа, защото вярваме в конкуренцията, в откритата конкуренция. Разбира се, че човек, когато не е достатъчно конкурентно способен, е против конкуренцията но това означава и повече, въз, по-малко възможности, по-малко възможности за финансиране. Т.е. ако човек не е конкурентоспособен, не печели достатъчно. Няма как да се наруши тази връзка. И когато няма достатъчни ресурси в дадено общество, то това обществото трябва да се ги набави отвън ако сте по-скромни, например, и сте склонен да си приберете, да си съберете чергата, така да се каже, и тогава наистина може да се откажете от идеята да сте конкурентно способен, защото ви се задоволявате се с по-малко. Това е друга опция. Но единният цифров пазар всъщност подпомага конкуренцията, дава и крила на економиката като цяло, на някои от нейните сектори, на някои фирми. Господин Грапини, казвате, че трябва да мисля за малките и средни, а не само за големите фирми. Да, аз така и правя. Правя го и по егоистични причини, защото те са именно ползвателите на альтернативни източници на енергия или на каквито и да е било други иновативни технологии. Затова обичам да ги посещавам където и да са разположени те. Голямата пречка, най-голямата за момента е не липсата на финансиране. Наистина то е в по-голямата част от държавите членки, но не във всички. Проблемът е липсата на авуари, на ликвидност. И това е проблемът за голяма част от малките и средни предприятия. Защото малките и средни предприятия, които е, работят в развойната дейност, в новативните технологии, има именно поради тази липса на ликвидност на пазарите, губят пари. Важно е в този смисъл да се замислим за конкурентността си в средносрочен и дългосрочен план. Трябват ни конкурентни фирми. Друг въпрос ми бе зададен за това как можем да поясним на частния сектор, в какво се изразяват тези нови възможности. Разбира се, че това може да става чрез просветни кампании, чрез рекламни кампании, след стартирането на официалната инициатива. И така и правим. Така правим. Даваме информация за възможностите, които има да се придобие финансиране на рисков проект. Частните фирми се явяват в този смисъл клиенти на банките. И тук искам да цитирам испанския модел в управлението на малките и средни предприятия. Там именно структурните фондове са използвани за финансиране на тези предприятия. И тези структурни фондове всъщност успяха да инжектират парични потоци в повече от 5000 малки и средни предприятия. И това е постижение, този испански епизод госпожо Мици по въпроса за езиковото разнообразие на нашата публикация. Сигурен съм, че имаме необходимата политика за езиково многообразие, но аз съм сигурен и вие също със сигурност знаете, че малтийските предприятия няма да бъдат забравени. Ясно е, че е по-лесно да се регулира настоящето, но за да регулираме бъдещето, трябва да предвидим как ще се развият събитията, за да може да предвидим или поне да заложим в законовата рамка на настоящето всички страни на евентуалното бъдеще някои други въпроси, които ми зададоха. Въпросът свързан с така наречената споделена економика от госпожа Фонтун Унхонштайн. Хойнштайн аз още от самото начало казах, че нямам отговор на всички въпроси, но това не значи, че тези въпроси няма да бъдат, да намерят отговор в близко бъдеще. какво е това явление, това споделяне на економиката, как точно се проявява, можем ли да го определим сега или това, което знаем е все още недостатъчно. Така или иначе ще продължим да сме активни, ще продължим да анализираме това явление. Аз самия съм много положително настроен към него, въпреки че признавам не го разбирам изцяло. Госпожо Паунова, чудесен въпрос ми зададохте в България, а и на, в други държави, казах, че частните фирми, частният бизнес може да се възползва от частно финансиране и ако не могат да намерят средства от друго място поради рискови фактори. Европейската инвестиционна банка е това място, откъдето ще им се допу... отпуснат средства. Дали ще бъдат от традиционният по традиционната процедура за отпускане на кредитиране или по някаква друга процедура, това ще бъде въпрос на подробност, но наистина, подчертавам, няма, няма защо да се чака. Влезте във връзка с Европейската инвестиционна банка, представете проект, веднага щом разработите този проект и почувствате нуждата. Да, намесва се госпожа председателката за това е времената, живеем във времената на финансирането на участието, също както демокрацията на участието. Има и такова финансиране. Вливане на свежи пари с участието на повече от един финансов играч. Разбира се, националните финансови институции ще са по-ангажирани с играчи от съответната си държава членка. За това, за това се обръщам към всички с информация за Европейската инвестиционна банка. И сега минавам на фински какъв е ефектът от цифровизацията и върху социалната економика на Европа? Не знам точно какъв ще бъде този ефект, но смятам, че ще имаме повече равнопоставеност. Всички ще имат еднакъв достъп до услугите. не всички имат връзка с интернет. Това го знам. Или не всички са еднакво компютърно грамотни. Но това се променя. Затова смятам, че цифровизацията като такава няма да задълбочи социалните различия, по-скоро точно обратното. Но това, разбира се, няма да се случи от днес за утре. Ще има ще ни коства време. Цифровизацията, разбира се, сама по себе си не е разрешението на всички злини. Това е просто явление, което може да се използва за положително разрешаване на съществуващите въпроси. И накрая, в заключение, искам да ви кажа, че се радвам много на нашите периодични срещи. Надявам се те да продължат. Надявам се, че вашата парламентарна комисия ще положи всички усилия да обясни на държавите членки, че сега е дошло времето наистина за създаване на единен пазар. И това обяснение трябва да, да дойде от политически е, лидери, защото именно проблемите, които възникнат откъснат от внедряването на единия пазар ще бъдат политически, затова трябва да имат политическа подкрепа. Благодаря. That's absolutely do. We really do. The point about coordination is that this is how we see the conflict. Okay. okay. Um, of course.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 okay, hi everybody. Uh, we continue our... Е така, добър ден на всички от мен. Продължаваме е, нашата среща с следващата точка търговията с тюленови продукти, предложение за регламент, изменение на регламент от 2009 година Докладчик е Кристиан Силвио Бушой. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз ще навляза в технически подробности днес, защото вече проведохме обща дискусия по темата. Нека да напомня на всички, че целта на това законодателно предложение е прилагане на препоръките на Световната организация по търговия, а именно изменение на регламент 1007-2009 година търговия с тюленови продукти. Бих искал да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения. Бих искал да ви уверя, че ще работим заедно, за да изработим компромиси през следващите седмици. В един от компромисите а, имаме предвид въпросите свързани с изкарването на прехраната и правото на самоопределение на инуитските и други корени общности, а именно изменение от 15 до 19. Че всички колеги са съгласни с факта, че лова на инуитските общности и другите корени общности няма за цел да се накърнят местообитанията на тюленовите популации. По никакъв начин този лов не се извършва с търговска цел. Това е изключително важно за инуитските общности, а вярвам и за европейските граждани. Заедно с юрист-лингвистите намерихме начин да включим и правото за продължаване на търговската дейност чрез текста на Световната търговска организация. Продължаваме с социално-економическото развитие на инуитските общности. Те също трябва да се приспособят към модерното общество, а това СТО свързва с търговията и по това ще трябва да обсъдим малко въпроса. В другия компромис се разглеждат предложенията за изменение на колегите по съображение 3. Аз обаче смятам, че не трябва да вървим срещу Световната търговска организация, защото, както обясни Европейската комисия и както ни обясни правната служба на Европейския парламент, това може да доведе до нов международен съдебен спор. Аз не бих подкрепил изменение 28 и 29 по съображение четвърто, нито изменение 36 до 39. Имахме обмен на мнения по проекто доклада и след като се допитах до комисията, не подкрепям никакви опити за определения. нещо, което се предлага в едно от изменения. По член 8, параграф 1, алинея 1 ще работя с докладчика, за да стигна до компромис. също да се отнася и до член 3, параграф 5. Благодаря на колегите за а, приноса им към моето предложение за нова разпоредба, а именно член 5а за публично информиране. Информиране на европейските граждани, че ловът, извършван от инуитските общности, е законна дейност, но само когато се извършва от инуитски и други корени общности. Този лов е изключително важен за тях, затова смятам, че ако работя с колегите, които внесоха изменения, ще можем да стигнем до компромис и ще стигнем до добър резултат. По член 7 благодаря на колегите, специално на госпожа Шао Демоза, за нейния принос бих искал да ви уверя, че ще взема предвид вашето предложение. По изменението, в което се предлага изменение на базовия регламент, бих искал любезно да поканя колегите и докладчиците в сянка да дадат своето мнение. Бих искал да благодаря също така на докладчика в сянка от социалистите, госпожа Шао Демозе, за предоставянето на предо... допълнителна информация по нейното изменение 44. Е Благодаря ви още веднъж. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на тях. Благодаря ви сега да чуем докладчиците в сянка по измененията. Те са 40. първо представителя на социалистите и демократите, госпожа Шао Демоза. Имаме 49 изменения. И както тук, така и в Комисията по околна среда имахме много повече изменения, така че съм сигурна, че ще се стигне до съгласие. Все още обсъждаме въпроса в групата на социалистите и демократите. Не знаем кои точно изменения ще можем да подкрепим, но е, искаме да се стигне до добро решение за изключението за инуитите. Разбира се, трябва да се съобразим с правилата на Световната търговска организация, но същевременно смятаме, че е необходимо да се предприемат действия, за да може изключението за инуитите да работи на практика. Около това се въртят и всички изменения, но съм сигурна, че ще стигнем до съгласие. Все още обсъждаме случая МРМ и позицията на социалистите и демократите в това отношение. Някои от нашите членове са внесли изменения и ще имаме възможност да ги обсъдим допълнително. За да протекат добре преговорите, бих искала да посоча, че Сигурна съм, че има начин да се стигне до решение. Ще има и заседание на докладчиците в сянка, на което ще може да навлезем в по-големи подробности. Аз обаче съм положително настроена и съм сигурна, че ще стигнем до добри решения. Важно е също така да намерим правилния баланс и да не се стига до нова дискусия за това, кое е хуманно и кое не е хуманно към животните. Защото ако започнем тази дискусия, няма да може да приключим работата по този законодателен акт в рамките на предвидения график. Затова нека да не започваме нова дискусия, да се придържаме към изискването на Световната търговска организация и да дадем възможност на инуитската общност да а, изработи добре изключение, което да се прилага към нея. Ако тръгнем по този път, съм сигурна, че ще стигнем и до добро решение. Благодаря, госпожо Шалдемоза. Не виждам никой от ЕКАРЕ или може би има някой. В такъв случай докладчика в сянка на АОД, госпожа Тормес. Благодаря ви. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика за отличната работа. И както каза госпожа Шалдемозе, така и аз смятам, че пред нас има изключително добри изменения, така че със сигурност ще можем да стигнем до компромис, който да получи подкрепата на повечето политически групи в парламент. Преди да навляза в подробности по някои от измененията, бих искал да посоча, че съм изцяло съгласна с докладчика. а именно регулаторната рамка на Европейския съюз трябва да бъде в съответствие с изискванията на Световната търговска организация. Но има какво а, да се каже по отношение на това, което е в съответствие и това, което не е. Нека да прехвърлим измененията. Аз бих искала да ви обърна внимание на няколко от тях, тъй като те са от съществено значение за мен и групата ми. Първо, изменение 20, 21 и 46 както и някои други изменения, които се отнасят до необходимостта от добра информационна кампания за тюленовите продукти. Тази информационна кампания е необходима според мен, за да се разсеят всякакви погрешни схващания и митове, които продължават да съществуват по отношение на използването на тюленовите продукти. Много европейци все още погрешно смятат, че е забранено да се използват кожите на тюлените, убити от инуитите. Европейската комисия в момента също разглежда ам, въпроса и а, своята отговорност в това отношение. Важно е европейските граждани да бъдат информирани, че тук не говорим за бебета тюленчета. Забранено е да се ловят бебета тюленчета. Забранено е и техните кожи да се използват, разбира се. На следващо място бих искал да ви обърна внимание на измененията за изключението за инуитската общност. Смятам и се надявам, че ще бъде възможно да стигнем до компромис, така че корените общности в Гренландия, например, да могат да продължат е, традиционния начин на изкарване на прехраната си при е, полагащото се уважение към природата. Е, надявам се, че те ще могат да продължат да живеят е, толкова близо до природата, както и до сега. На следващо място изключението за изхвърлянията. Както вече споменах, европейската регулаторна рамка трябва да бъде в съответствие с изискванията на Световната търговска организация, но а, предложението за текст на комисията е в противоречие с другите законодателни актове на ЕС, като например регламента за изхвърлянето на риба. Можем да обсъдим компромисен текст, който обаче да вземе предвид изискванията на Световната търговска организация, както и а, биоразнообразието. Биоразнообразието също се поставя под въпрос, когато говорим за изключението за изхвърлянията. А, загуба на природни ресурси е, ако тюлените, които се ловят в Балтийско море, бъдат разглеждани по начина по който предлага Европейската комисия. За сега ще спра до тук. Очаквам с нетърпение а, срещата на докладчиците в Сянка, както и преговорите. Наистина смятам, че ще стигнем до компромис по различните изменения. Благодаря, госпожо Торне, сега от името на Зелените и Солтес. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за отличната работа и да му благодаря за идващите преговори. Ние в Зелените сме загрижени за хуманното отношение към животните. Ако се спомняте, през 2009 година се ангажирахме да се спре търговията с тюленови продукти в Европейския съюз. Имаше обаче някои пропис, пропуски в законодателството и всъщност много е трудно да се определи на практика дали тюлените се убиват по хуманен начин. Регулаторната рамка, която предлага Европейската комисия, има за цел привеждането в съответствие с изискванията на Световната търговска организация. В рамките на преразглеждането на регулаторната рамка не трябва да се стига до използването и като претекст за обслужване на други цели – Това допълнително ще подкопае правното основание за забраната на търговия с тюленови продукти в Европейския съюз. В групата на зелените ние се противопоставяме твърдо на подобни опити и е, приканваме Европейската комисия да се насочи към правния отговор, който Европейския съюз трябва да даде на Световната търговска организация. Смятам обаче, че можем да подобрим допълнително предложението на Европейската комисия, за да имаме повече правна сигурност. Затова от името на групата на зелените и от мое лично име аз внесох няколко изменения, които са свързани основно с два аспекта. Първо, трябва да има последователност при изключението за инуитската общност. Търговията, която е резултат от лов, който няма за цел прехрана или лов, който има търговска цел, е забранен. Затова смятаме, че текста на комисията може да бъде подобрен в смисъл на забрана на такъв лов, а не ограничаване на търговията с тези продукти. На следващо място. Трябва да имаме яснота по някои от определенията, за да може да се подобри изключението за инуитската общност. Внесли сме предложение за дефиниция в изменение номер 5. Надявам се наистина, че ще стигнем до разумно решение. В никакъв случай не искаме да се подкопава постигнатото с настоящата регулаторна рамка. Желаем да се насочим към хуманното отношение към животните и търговията с толенови продукти. Не трябва да се намесваме в политиката на държавите членки по управление на ресурсите. Не това е целта тук. Благодаря. Кристиан Шадемоз има допълнително коментари. Предадам думата на колегите. Е, Съжалявам, но просто искам да поясня нещо за моето изменение, 44-то. Съвсем просто е в съобщението на комисията е залегнала тази идея за това, че ловът на тюлени е с търговски цели то аз предлагам в този смисъл да се привлекат държавите членки. Това няма да бъде прецедент, но най-напред би трябвало да привлечем държавите членки и след това комисията да се произнесе относно търговските цели на лова или не. Това е смисъл на 44-то. Благодаря. Eh, yes, I'm sorry for uh, retard. Um... Ehm, Благодаря, извинявам се за закъснението. Uh, sorry, uh, about... I open the debate and... Uh, за какво става дума всъщност? Да, става дума за измененията uh, за доклада за търговията с тюленови продукти. Вие сте докладчик в Сянка. Та, извинете, в такъв случай аз съм се объркал, казва господин Зулу. Отново е мой ред, казва председателката. Джеймс Нилсън има думата. Се Ще говоря на шведски. Ще говоря шведски, за да съм сигурен в това, което казва. Сесsion från 2009 som parlamentet då tog така, позицията бе приета през 2009 година от Европейския парламент с две изключения. Първото бе за инуитите и след това управлението на морски ресурси. На времето не съм бил тук, но тези, които са били, казват, че без тези две изключения то е, без тези две изключения нямало да мине, нямало да бъде прогласувана цялата резолюция. Разбира се, че трябва да спазваме разпоредбите на СТО. Но, по мое разбиране, и е, това разбиране се споделя от е, четири държави членки, то значи това становище гласи следното. Възможно е да се комбинират разпоредбите на СТО с частично изменение на изключението за разумно управление на морските ресурси. И това е от изключителна важност за опазването на биологичното разнообразие на океана в Балтийското крайбрежие комисията провежда ли оценка на а, въздействието на тези изключения. Аз смятам, че без такова проучване на въздействието просто за никъде не сме, защото ще има промяна и всяка промяна трябва да бъде подплатена с съответни емпирични изводи от това какво ще се случи след нея. Аз имам конкретни предложения, които се основат на факта, че Балтийското крайбрежие е изключително чувствителна географска зона в Европейския съюз и трябва да се действа внимателно. Благодаря сега Лиза Яконсари. Joo, kiitoksia. Yhdyn siihen, mitä Jens Nilsson tuossa благодаря. Аз съм съгласна с току-що казаното от Йенсен Нилсен. това е и въпрос на външна политика, освен всичко това, защото Канада е от на от самото начало против членството на Европейския съюз като наблюдател в Арктическия съвет. Тюлените и търговията с тюленови продукти е изключително важна за канадската економика и на това всъщност може да се дължи повишаването на търсенето на тюленови продукти в Европа. Следователно, цялото явление може да бъде вписано в рамките на управлението на биоресурси. Свързано е и с риболова в тези архипелази, където риболовът е основният поминък на населението. Разбира се, ловът на тюлени е част от управлението на морските ресурси и същевременно поставя и небезизвестният морален, етичен проблем за това дали е, след това може да се използва целият улов за много държави членки това е абсурд. Ако има законодателство, което не забранява лува, но, използ... но забранява ползването на улова, то това е наистина абсурдно положение. И аз съм на мнение, че трябва да има проучване на въздействието. И за това съм подготвил изменение в този смисъл. Благодаря. Ая Калас. Благодаря ти, Лиза. Сега Калас. Благодаря. Аз съм напълно съгласна с госпожа Яконсари и с господин Нилсен. Наистина това са два различни въпроса. Първият въпрос, който не ни ангажира в момента е хуманното отношение към тюлените. Не обсъждаме дали може или не може да се ловуват тюлени сега обсъждаме дали след като са убити тюлените, така или иначе, можем да използваме е, тю, тю, тюленови изделия. Това са два различни дебата. Затова е, смятам, че трябва да се придържаме към линията. Не може да се прилагат различни аршини към един и същи въпрос. Ловът, след като се обяви за законен при определени обстоятелства, то след това не може да се забранява търговията с продукти от изделия от уловените тюлени. Благодаря. Е, Госпожа Гебхарт има думата. Благодаря много. Аз смятам, че трябва да бъдем прекалено предпазливи и много да не се разгорещаваме в тази дискусия. А, да, участвах и в предишното, изготвянето на предишната версия на текста беше изключително трудно. Трябва да съобразим законодателството с ЕТО. Това е което трябва да направим. Всичко останало не е уместно и за това а, отправям към вас това предупреждение. Не трябва да възобновяваме отново тази дискусия. Именно върху това искам да заостря вниманието и на докладчика, и на докладчиците в сянка внимателно да се чете решението на СТО и на базата на този текст да се направят предложения. Още нещо ми се иска да добавя. има, прието беше изключение за е, инуитите, защото искаме да се съобразим, да, да четем техния традиционен начин на живот. Имаше полемика в парламента и аргументите е, бяха, че това може би не съответства на правилата в рамките на СТО. Така че много ви моля, нека да не възобновяваме е, тази дискусия, а да гарантираме е, това спазване на решението на СТО before giving the... Благодаря, Евелин. Нека да кажа и аз нещо преди да дам думата на докладчика. Разбира се, трябва да вземем предвид решението на Световната търговска организация и трябва да подкрепя казаното от колегите преди мен. Трябва да запазим изключението, за да може продуктите да бъдат използвани в случай, че ловът е с цел управление на морските ресурси. Това трябва да бъде взето предвид. Има култура на устойчив лов в Прибалтийския регион. Управлението на морските ресурси е от съществено значение за поддържането на запазите. И може да изглежда странно, че, както много добре казахте вие, тук не става въпрос за това да се овува или не, но така или иначе след като веднъж животото е убито, не трябва продуктите, които могат да бъдат получени от него, да бъдат загубени не трябва да губим ценни продукти. А, много трудно обаче общественото мнение, поне в балтийските държави, да приеме това. Европейския парламент винаги е а, насърчавал по-устойчиво развитие и по-малко отпадъчни продукти. Но в този случай се нуждаем от гъвкавост, за да може да спазим изискванията на Световната търговска организация – и да не отваряме кутията на Пандора с изключението за инуитската общност. Важно е също така да няма дискриминация и да се направи ясно разграничение между лов с търговска цел от големи кораби и дребномащабния символичен лов, който се извършва с цел управление на морските ресурси. Благодаря сама на себе си Кристиан рапорт. И сега да чуем Кристиан. Всъщност, освен ако Европейската комисия не желая да добави нещо. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко всички а, са съгласни, че трябва да с това изменение да приведем документа в съответствие с изискванията на Световната търговска организация. Но аз бих искал да кажа няколко неща. Първо, изключението а, във връзка с управлението на морските ресурси, отмяната на това изключение. А, не трябва да се отменя това изключение, за да приведем в съответствие а, законодателството с изискванията на СТО. С отмяната ще се премахне дискриминацията, но пък забраната ще остане. Проекто текста, който ни се предлага, прекалено много разводнява текста и запазва дискриминацията. Същевременно премахването на изключението по никакъв начин не води до ясни правила за управление на морските ресурси. Не води до промяна в лова на тюлени. Има и други начини за справяне с проблема, като например ограничаването на износа и така нататък. Пласирането на европейския пазар е ключовия елемент. По-настоящем това не е възможно и изискванията на Световната търговска организация го потвърждават. На следващо място изключението за нуитската общност. Всички сме съгласни, че трябва да имаме разумно изключение. Виждаме няколко опита за въвеждането на, поведение, на понятието, извинете, устойчив но това не е необходимо, за да а, имаме съответствие с изискванията на СТО. Напротив, ще се стигне до нови проблеми, тъй като по непредпазливост отново ще се стигне до дискриминация. Отново по изключението за инуитската общност трябва да внимаваме да имаме съответните предпазни клаузи, които да гарантират, че това изключение няма да бъде използвано с търговска цел в случаите, в които се казва, че ловът е само с търговска цел, нещата са ясни, но ако въведем такава дефиниция, ще обхванем и другите случаи. На следващо място трябва да се направи разграничение между докладване и това е в съответствие с нашите законодателни практики, и ако изготвим текста добре, това ще бъде в съответствие с изискванията на СТО, но ако се въведе изискване за преразглеждане на законодателството, това би означавало да се поднови дискусията, както и опасенията, които изказахме днес. Понятието привеждане в съответствие с решението на СТО само по себе си ни кара да се вписваме в ограничена времева рамка. Благодаря, казва председателката. Вие сте представител на Генерална дирекция търговия, където разбираме естеството на вашите коментари. Сега да чуем докладчика Кристиан Бушой. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, това е политически и технически въпрос, нещо от което се страхувах още от самото начало. Необходимо е решението на СТО обаче да бъде взето предвид в европейското законодателство. Не разполагаме с много време. Октомври е крайния срок в който законодателния акт и всички свързани с него актове трябва да бъдат приведени в съответствие. Благодаря на всички колеги, които се включиха в дискусията днес, както и на тези, които внесоха изменения. Бих искал да уверя всички ви, че ще се опитаме да постигнем компромиси по максимален брой изменения, въпреки че те не са толкова многобройни. Специални благодарности на госпожа Гебхарт, тъй като тя каза нещо, в което аз твърдо вярвам нещо, което казах е, и миналия път, е, и съвсем накратко днес, а именно не сега е момента да се подновява дискусията за забраната. Крайно време е да отидем отвъд това, което трябва да направим от правна гледна точка, за да приведем законодателството в съответствие с изискванията на СТО. Можем да намерим добри решения, за да обосновем изключението за инуитската общност – така няма да се стига до объркване. което беше залегнало в първото предложение на Европейската комисия. Същевременно е важно да не въвеждаме нови дефиниции и да не отиваме отвъд предложението на Европейската комисия. Информацията е много важна, но по отношение на най-щекотливите въпроси, управлението на морските ресурси, например, в това отношение бих последвал съвета на Европейската комисия и на правната служба на парламента. Не трябва сега да се въвежда това понятие в законодателството. Зная, че дискусията е от особено значение за някои прибалтийски държави. Това се видя и в съвета, но правната служба на Европейския парламент и правната служба на Европейската комисия не могат да стигнат до компромис, който да не доведе до нов спор с СТО. И би било много трудно, ако поемем по този път но ще имаме възможност и на техническите заседания, и на заседанията на докладчиците в сянка да изясним въпроса. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията по търговията с тюленови продукти. Ще гласуваме на 4 юни в комисията. Сега преминаваме към становището на Комисията по бюджета за бюджета за 2016 година и мандата за тристранна среща. Докладчик е от Дико Галпелц от НП. Имате думата. Заповядайте, разглеждаме проекто становището. Е, nagyon е, nagy örömömre szolgál, hogy ezt a... Благодаря, е, госпожо председател. С голямо удоволствие днес съм сред вас, за да ви представя този документ за бюджета за 2016 година, мандат за тристранната среща. Ще започна с един важен коментар. Начиная от тази година ще подготвяме не едно становище за бюджета, а две. И това дълбоко ще промени начина на работа. Бих искала да привлека вниманието ви върху факта, че това е първото проекто становище за бюджета 2016 година и все още ще работим малко насляпо. Ще изготвим проекто становището, като определим основните ни приоритети. След като се изготви този първи вариант на проектостановището, каква ще е следващата стъпка? Ще изложим нашите е, приоритети, така както е стоял това господин е, Жозе Мануел Фернандеш. Това е, трябва да е, стане през месец юли, така че тук не търсете пилотни проекти, основни бюджетни линии и така нататък. Тези елементи ще бъдат включени в следващия вариант. Проект проектостановището, което днес ви представям, ще представи само основните теми. Благодаря много на секретарията на ИМКО, за координиращата роля успяхме да очертаем приоритетите, върху които ще се опрем за бъдещата ни работа. На предишното е, е, заседание изложих е, тези приоритети. Работих заедно и с господин Фернандеш. Допитах се до него. Така че бих искала да чуя и вашето мнение – по този въпрос. Сега нека да се върна конкретно на приоритетите. Единния пазар на първо място играе основна роля. Ние сме гаранти на осъществяването на управлението на единия пазар и аз съм дълбоко убедена, че економическия растеж ще зависи от единния пазар – така че да можем да преодолеем економическата криза. Е едно по, един по-силен, по-интегриран е, единен пазар. На второ място ще спомена политиката а, по отношение на потребителите. Това също е основен наш приоритет. За това, разбира се, се нуждаем от бюджетни средства. От една страна ще се стремим да засилим доверието на потребителите чрез по-голяма прозрачност, засилване на правата им и трябва да съобразим това право с социалните и економически промени. Трети приоритет Важно е средствата, с които ще разполагаме, да бъдат балансирани, така че да се гарантира растежа и заетостта. Форума на единния пазар и Митническия съюз също трябва да бъдат подчертани. Те също се нуждаят от финансови рамки. В документа, който представям, подчертавам и ролята на други органи. Економиката, технологията бурно се променят в днешно време и стандартите играят значителна роля тук. Важно е според мен във всяка държава членка да се прилагат едни и същи стандарти. Важно е също така да разполагаме с необходимите бюджетни средства за това. Има свиване на бюджета от 20% през последните години, но това е недопустимо за бъдещия период. Не трябва да продължи този спад през 2016 година. Но това ще бъде е, записано в е, второто проекто становище. Сега, що се отнася до инструментите на вътрешния е, пазар, Солвит и съответния портал а, са намерили място в проекто проектостановището като подробно ще бъдат разработени тези аспекти във второто становище. И в заключение искам по-специално да подчертая ролята на платформата за онлайн решаване на споровете. Това е, е полезна и необходима платформа и тя се нуждае от финансова подкрепа. Всички е, тези въпроси е, се отбелязват всяка година, но според мен е, те заслужават това, трябва да бъдат подчертани, защото очертават рамката на бъдещата ни работа. Разбира се, с удоволствие ще допълня списъка с вашите предложения ще приема измененията, които ще внесете. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Илдико Галчпелш. Има ли коментари? Мария Грапини, заповядайте. Mulțumesc mult. Eu sunt raportor din umbră din partea grupului. Благодаря. Аз съм докладчик в сянка за моята политическа група и още от самото начало бих искала да изразя благодарност за краткостта на това предложение. Нейната презентация днес всъщност е, даде цялата ни е, е, необходима информация, но искам да кажа, че ние просто излизаме с становище. Комисията по бюджет е водеща. Имам при все това някои бележки. Няма как, когато става дума за бюджет сега всъщност бюджета създава единния пазар, а според мен трябвало да е обратното. Имаме заседание и утре. И в този смисъл искам да подчертая, да засиля казаното от докладчицата за жизнената важност на единният пазар. Трябва ни по-жизнен и действащ такъв. Разбира се, чудесно е, че се споменават понятия като закрила, защита. Това е чудесно, но бих искала да споменаваме равновесието между защитата на потребителя и защитата на конкуренцията на пазара. След това в параграф 6 докладчицата обясни, но да кажа, че член 6 е за важността на финансирането. За това откъде? Кои ще бъдат източниците на финансиране до 2016 година? Минимално ли ще покрием нуждите или ще набавим колкото средства са необходими за програмата Косме, например? възможно най-много средства ли ще имаме на разположение, колкото ни трябват средства ли ще имаме на разположение или достатъчно. Разликата е голяма. Затова и формулировката трябва да бъде достатъчно прецизна. Определили сме си цел, придвижваме се бавно, но сигурно към нея за това взех думата, за да го поясня. Благодаря отново на докладчицата за синтезираното представяне, което направи и утре на утрешното заседание нашата политическа група ще обсъди този въпрос и ще излезем с конкретни предложения. Благодаря. Това от името на социалистите и демократите. Няма докладчици в сянка от другите политически групи за сега, така че приключваме дебата. Искате нещо да добавите, така ли? Заповядайте. Съвсем на време дигнахте ръка. Мистер Gerica. Господин Геригър. Um, uh, speaking for Rico Trebesius. Аз е, е, се изказвам от името на Ерике Тревизиус. On 2016, the opinion. За становището за бюджета 2016. За това ли? Не. Добре, тогава, казва председателката, минаваме по-нататъка. Измененията могат да се представят до 12 май и следващото заседание на 4 юни. Всъщност, преди да преминем по-нататък, Привесвам с добре дошли женска делегация от Модерната партия на Швеция. Тя е днес на посещение при нас. Минаваме сега вече по-нататъка към следващата точка, именно за несъскостоманските продукти и тяхното приобщаване към защитата за географско указание. Благодаря. Днес обсъждаме една тема, която отдавна е включена в дневния ред, но имаше забавене поради конфликт на компетентност, който приключи съвсем неотдавна. Ние сме допълваща комисия, водещата Юри, но Смятам, че все пак ще можем да изразим нашата позиция по тези важни теми защита на потребителите, вътрешен пазар. Можем да допринесем за по-успешната дейност на докладчика от Юри Вержини Розиер. Смятам, че е изключително важна тази тема. В предложението, което сте получили, Е, да, то е съобразено с е, ограниченията на нашия правилник, но могат все пак да се внесат изменения, така че да е, разработим възможно най-добрия текст Комисията за първи е, път предлага зелена книга. От дълги години се работи е, по тази зелена книга. Е, имаше предложение през 2011 година. Като комисията оценява положително евентуалното разширяване на географските указания за неселско-стопанските продукти. Така че се надявам в края на този процес комисията ще може да внесе законодателно предложение, така че е, да е, се е, разшири обхвата на защита на географските указания и върху неселско-стопанските продукти. Това ще сложи край на прекаленото фрагментиране на нашия пазар, защото в Европа 15 държави членки имат национални и регионални разпоредби в тази посока за защита на традиционни изделия, продукти с географски указания, а благодарение на европейски стандарт, европейски разпоредби можем да сложим край на тази фрагментираност. Така че това законодателно предложение ще може да уеднакви е, ситуацията. Освен това, такива европейски разпоредби биха били от полза и за потребителите, и за производителите, е, за е, цялата економика на Европейския съюз. Смятам, че е важно да бъдат защитени производителите, да има по-голяма прозрачност, проследимост на продуктите. Също така това позволява по-ефективна борба с фалшификациите. Ще се облегчи достъпа до общия пазар на много от тези стоки, които обикновено се търгуват на мястото, на което се произвеждат. И по този начин ще можем да развиваме и съответното ноу-хау. Комисията споменава за 80 на голям брой работни места, които ще бъдат съхранени. Предприятията са предимно средни и малки. И две трети от регионите, е, които са готвят тези, се произвеждат тези стоки, се нуждаят от е, създаване на работни места, защото се сблъскват със сериозни затруднения. Е, подобни мерки допринасят и за развитие на туризма. Има много подобни примери. Особено, да, що се отнася до селскостопанските продукти. Е, и тази защита на географските указания допринесе по отношение на селскостопанските продукти до развитие на туризма. Така че това приобщаване към този вид защита ще има много положителни измерения. Смятам, че защитата на географските указания за неселско-стопански продукти трябва да премине през една единна, ефективна, гъвкава система в рамките на единен европейски регистр. Всичко това е в сила за селско-стопанските продукти – Това ще допринесе и за подчертаване на високите качества на много стоки от неселско-стопански характер. Да, разбира се, има какво да се избегне. Малко тежката система, прекалено голяма административна тежест, но а, не а, трябва да се а, избегнат и иновационните а, дейности, развитието на технологиите. Изложих само тези аспекти, които са свързани с дейността на нашата комисия и търговските измерения. Това разширяване на обхвата ще засили позициите на Европейския съюз на международен план по отношение на географските указания и при двустранни и при многостранни преговори. Благодаря ви. Uh, uh, И така, благодаря. Минаваме към представителите на политическите групи, господин Герике от ЕКР. Ulrike Trebesius kann aus ähm, persönlichen Gründen nicht hier sein, deswegen möchte ich Ihren Text kurz vortragen zu den Geo. Äh, не ще изложа позицията на колегата, която отсъства. Äh, включването в тази схема на неселскостопанските продукти, идея, която ние подкрепяме, трябва да бъде защитено местното производство, то трябва да се е, е засили и да бъде е, защитено. Е, това е, е специфична дейност за съответните региони всяко предприятие може да произвежда стъкло, но не всяко може да се гордее с моранско стъкло или чешки кристал. Предложението на комисията е разумно предложение – и това, което предлага е, докладчика, е, се е насочено също в тази е, посока, така че подкрепяме това предложение. Благодаря. Господин Стефанек от името на НП. Благодаря. Указанията за происход и защитата са част от нашата култура и изразяват връзка с даден регион. Това е така не само заради суровината, която се използва, а и заради уменията и човешкия труд, вложени в неговата изработка. Това е влиянието, което оказват указанията за географски происход в развитието на световната економика. Следователно има смисъл от система за защита. За момента нещата са много раздробени. Производителите на такива несъскостопански изделия, които искат да защитят своята марка, така да се каже, сега получават уверения, че трябва да изпълняват все още изискванията на различните 28 държави членки, нещо, което е в разрез с единият пазар. Няма разрешение на този въпрос и в споразумението постигнато в рамките на СТО по въпросите, свързани с търговският характер на правата за интелектуална собственост. Там се предвиждат законови инструменти за защита на географските указания на несъскостопански продукти. Какъв ще бъде интересът на европейските граждани от въвеждането на една такава система. Ще им позволи всъщност да вземат решение дали да придобият или не дадено изделие на основата на истинна информация. За това смятаме, че националните власти трябва доброволно да се произнесат по желанието си дали да продължат да регулират това национално или да предоставят тази инициатива на Европейската комисия. Благодаря. Uh, my... Господин Денис Дейон, благодаря ви, госпожо председател. Реакцията ми по а, географските указания би била, че не трябва да се добавя още повече бюрокрация в Европейския съюз, но доколкото разбирам, трудно е това да не се направи. Виждаме го в зелената книга, а също и с въвеждането на доброволческия принцип. Мисля, че няма проблеми с доклада, но имам един-два въпроса към докладчика. Как ще стане всичко това на практика? Говорим за европейски регистр, но това изисква да бъдат направени някои предварителни проверки. Не просто дадена компания трябва да твърди, че продукта идва от съответния регион, трябва да има и проверка. Това въжи и за вътрешния пазар като цяло. Всичко почива на действителността. Та въпросът ми е как се прави тази проверка? На национално равнище или на европейско? Идеята ми е да избегнем допълнителната бюрокрация, която в крайна сметка ще попречи на държавите членки да приемат това ново въведение. Това е въпрос на към докладчика. Благодаря. E Благодаря. Марко Золо от EFDD. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за този доклад и многото аспекти, които бяха засегнати. Искам да се върна на един от тях. Закрилата, защитата на местните продукти, не, бе, не трябва да бъде обвързана само с а, географския признак, а трябва да е свържена, свързана тази защита с качеството на съответния продукт. Да, добре, правилна посока е това предложение на комисията, обхващането в схемата за защитата на географските указания е положителна посока мярка. Разбира се, че трябва да се защитава това богатство, местното производство, ноу-хау, всички тези мрежи трябва да бъдат съхранени и развити. Разбира се, че те допринасят и за развитие на туризма, ще допринесат и за борба с нелоялната конкуренция, фалшификациите и ще засили ролята на Европейския съюз. Аз приветствам това предложение и смятам, че трябва да работим в тази посока, да се защитава високото качество на тези продукти. Благодаря, госпожа Стилър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика и на колегите, които взеха думата. Смятам, че ам, разширяването на обхвата и до неселскостопанските продукти а, трябва да бъде приветствано. В Шотландия има много продукти, които не са селскостопански и за тях ще има огромна полза. А, става въпрос за уязвими общности, за които това е важно. Важно е запазването на качествените продукти. И аз се сещам за един продукт, който би се възползвал тази възможност. Много често, дори и за крилото, която се дава по смисъла на британското законодателство, се оказва, че продукта, който хората купуват, всъщност не е този, който смятат. И ако отидете в Великобритания, ще видите, че хората знаят някои марки, някои продукти, които са известни, които се възползват от доброто си име, но всъщност не са това, което се твърди, че са. Говорихме и за приложението. Да, наистина трябва да помислим за ролята на Организацията за хармонизиране на вътрешния пазар. Ролята а, на тази организация също е много важна. Има някои ключови имена, които всички ние знаем в определена област и които ще се възползват от тази възможност знаем а, каква беше ползата за хранителните продукти. Това е просто един пример за ползата. Важно е да се защитят географските указания. Нуждаем се от ясни правила, а, така че приветствам това предложение. Благодаря сега Мария Грапини. Много ти благодаря, Ана Мария. Още от самото начало искам и аз да изкажа подкрепата си за този проект от 2013 година. Всъщност чакаме развой на събитията от страна на френското ведомство по тези въпроси. Аз самата в Румъния също подох, подех подобна инициатива. Нека сега да си го представим нагледно. Знаем, че в нашите държави членки вече има такава процедура за защита на не е, съскостопански продукти имаме близо 12 000 хранителни продукта, които за момента са в рамките на тази защита на географски указания и около 4 милиарда е печалбата от това не само в националните, а и в европейският бюджет. Следователно, под защитата в рамките на географски указания под тази форма и на не сълскостопанските продукти в крайна сметка ще даде допълнителни благоприятни резултати под формата на опазване на трудовата заетост в някои особено бедни и периферни региони. По повод сега на измамите, бих искала да подчертая, че това няма да ни помогне в тази борба. Аз самата съм била свидетел на случаи, в които сълскостопански произведения с много добро качество и вече намерили място на пазара, биват подправени чрез фалшиви етикети. Разширяването, разширяването на системата за географски ограничения ще бъде обаче все пак допълнително препятствие пред измамите и фалшификациите. Благодаря. Uh, Биляна Боржан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Аз смятам, че от тук ще проистекат конкретни законодателни действия по инициатива на комисията, при това в скоро време. Този вид система на географски указания ще има благотворно влияние по няколко причини мога да кажа, че е, до сега са създадени 4 милиона работни места благодарение на тази система в целият Европейски съюз. Това първо. Второ, ще повишат доверието на потребителите за това, че купуват наистина нещо, чието происход познават. След това борбата с измамите и фалшификациите няма да бъде лесна, разбира се, но това в крайна сметка ще се окаже в защита и изгода на малките и средни предприятия, които са гръбнака на нашата економика. Географските указания са изключително важен елемент в търговските преговори с трети държави. Например, ако Индия е в състояние да гарантира търговската марка на своите платове, например, то защо ние тук не можем да направим същото с някои шевици и тъкани. Имам предвид примери от Харватия. Благодаря. Е, Вирджини Розие има думата сега, тъй като тя е докладчик в комисията Жури. Благодаря, госпожо председател. Да, аз съм докладчик и водещата комисия, но много внимателно изслушах мнението на не само на докладчика по становище, на другите колеги. Много е важно това е, за мен и в крайна сметка установявам с удовлетворение, че всички се движим в една и съща посока. Бяха повдигнати е, много уместни е, въпроси и в проекто доклада и в крайния доклад ще засегна някой от тях. По-специално по отношение на регистър има тясна връзка с другите елементи на интелектуалната собственост и съответните органи играят съществена роля и що се отнася до географските указания. И много насърчителни бяха думите на комисар Венковска след обед е, разбира се, едно от предизвикателствата ще бъде съвместното съществуване с другите знаци, марки. Е, разбира се, че не трябва да се разрушава постигнатото от държавите членки. Но във всички случаи една европейска система внася значителна добавена стойност. Докладчика от Инт наистина изтъква именно тези, този аспект и при преговорите международен план. Разбира се, ще продължа да работя и с <clears throat> докладчика от мисията и с всички останали по посока на защита на потребителите. Благодаря, ви, Виржини. И сега давам, давам думата на докладчика Никола Данте за крайни бележки по дебата. Благодаря на всички. Наистина изключително полезна беше тази дискусия и вашите мнения. Е, ще е, чакам с нетърпение предложенията за изменения, така че да е, подобрим този текст, който да отразява в по-висока степен позицията на нашата комисия. Все още не разполагаме с законодателен текст, имаме само становище по зелената книга. Има много сложни технически аспекти, Това, което беше посочено от колегата Дайонг относно бюрократичните затруднения. Да, имаме опита с селско-стопанските продукти, знаем какви са трудностите там – но в момента, в който бъде изготвен законодателния текст, ние ще работим за постигане на проста и ефективна система. Така че да отчитаме и новите технологии, иновациите, това са важни елементи. Винаги е, е по-добре, ако се съобразим и с тези новости да се създадат, например, нови предприятия, които да произвеждат традиционни продукти, спазвайки традиционните технологии. Важно е да дадем ясен знак на комисията, така че да изготви законодателния текст и ще се стремим да намерим най-добрите решения, така че този текст да бъде ефикасен. Ще включим всички елементи, които спомена и Виржини Розиер. Ще ги задълбочим, ще ги вземем предвид всички тези елементи. И всичко това е подчинено на едно ясно послание. Европа, която да зачита своите територии и тяхната традиционна продукция, Европа обвързана със своите традиции и по отношение на продуктите, които там се произвеждат, както и възможността да бъдат отново индустриализирани. ако не се лъжа, 13 май е крайния срок за внасяне на измененията. На 4 юни ще бъдат гласувани, ще бъдат разгледани. края на месеца ще бъдат гласувани, след което ще представим всичко това на Виржини и тя да го включи в нейния текст. Благодаря. С това изчерпваме дебата. А по относно разширяването на несъско стопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания. Нека ви напомня, че утре заседанието ни се провежда от 9 до 12.30. На гости ще ни бъде в 9.30 Гюнтер Йотингер, член на комисията. Благодаря на всички. Приятна вечер.